Eh, Добър ден, уважаеми колеги. Започваме нашето заседание. Първата точка от дневния ред е изявление на комисията за зачитане на националните механизми за определяне на заплатите и пенсиите. Комисар Хан е тук сред нас. Давам му думата. Разбира се, преди това го приветствам най-сърдечно. Заповядайте, господин комисар. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Много ви благодаря за тази възможност да разсея някои недоразумения, свързани с ирландската система определени условия за економическата политика, съдържащи се в меморандума за взаимно разбирателство с Ирландия, се смятат, че са в нарушение на член 153 али не 5 на договора. Там става дума за сферата на социалната политика, определянето на заплатите и пенсиите. Обаче Програмата за Ирландия не е програма за социална политика и затова не подлежи на разпоредбите на член 157. Това са механизми, създадени заедно с правителството на Ирландия, за да се възстанови доверието на обществеността и международната общност и да бъде преодоляна фискалната и финансова криза. За това приложиме член 122, али не 2, който предвижда финансова помощ от страна на Съюза, ако държава членка е изправена пред сериозни затруднения и не може да преодолее затрудненията самостоятелно. Целта е да се уточнят политическите условия, които служат като критерии за оценяване на економическите показатели и дейността на Ирландия. Тази економическа политика и нейното изпълнение са отговорност на държавата членка. И държавата членка поема съответните задължения. Това не са действия на Европейския съюз в съответните сфери. Много от условията, например намаляването на минималната заплата, вече бяха включени в Националния план за възстановяване на ирландската економика на правителството на Ирландия, прият място през ноември миналата година. Целта е да се създадат работни места и да се избегне дългосрочна безработица в Ирландия, особено що се отнася до най-уязвимите групи. Намаляването на минималната заплата е само една част от един широк пакет от мерки и трябва да се разглежда като компонент от усилията да се модернизира и подобри системата. Намаляването на минималната заплата в една държава членка трябва да се разглежда в контекста на това, че в реално измерение през 2008 година средните заплати намаляха с 3% в Ирландия и след това имаше последващо намаляване. Мини намаляването на минималните заплати просто възстановява ситуацията от преди 1 януари 2007 година, т.е. преди кризата. Другите условия, споменати е във въпроса, е отказът от колективно трудово договаряне. Целта е да се гарантира честността и ефективността на условията, както за работодателите, така и за работниците. Искам да кажа, че има от много отдавнашна традиция за е, тристранни преговори между правителството и социалните партньори. И в Ирландия тази традиция от 80-те години и това е един от най-важните фактори за успеха на ирландската економика. Преразглеждането дава възможност на социалните партньори да изрази своята загриженост и да допринесат за формулирането на политика. Приветства позицията на ирландското правителство, което признава значението на социален диалог, в който са включени всички социални партньори с зачитане на общностното право. Освен това, условията в меморандума за взаимно разбирателството се отнасят до структурни реформи, а не само до реформа на трудовия пазар. Предвиждат се мерки, за да се отвори пазара, особено що се отнася до свръхрегулираните сектори професии. Това ще има благоприятно въздействие върху цените за крайните потребители и по този начин ще бъде засилена покупателна способност на домакинствата. Благодаря много, господин комисар. Нека да започнем сега с желаящите да се изкажат от името на Европейската народна партия. Господин Гай Митчел, две минути. Благодаря. Вчера бе избрано ново правителство за възстановяване в Ирландия. Един от е, въпросите, които новото правителство поставя на високо в програмата си е да предоговори елементите на общностната програма за подкрепа на Ирландия защото много хора се страхуват, че условията, които се договориха от предишното правителство, са твърде строги и твърде обременяват ирландските граждани, които трябва да платят за грешките на европейските правителства и на своето бивше правителство. Новото правителство има намерение да не намалява заплащането. Но ние знаем, че не може да не платим за кризата. В момента тръгваме по същия път, който вървяхме през 80-те. Е, безспорно, някои от условията, наложени от общността и Международния валутен фонд, са необходими. Ние трябва да дадем възможност да има економически растеж – и трябва да търсим промяна възможно най-скоро. Господин комисарът подчерта, че мерките са съобразени с е, ефекта и резултатите за растеж и за устойчивостта на обществените финанси. Аз съм съгласен с това. Ние не можем обаче да понесем цялото бреме. Ирландския народ е поел своята отговорност и е поел и отговорността и на други, защото не ни беше даден избор. И това, което направихме, се прави не само за Ирландия, а и за Европа, и за еврозоната особено. И още една сламка и ще щупиме гърба на камилата. Затова, моля ви, остановете ирландците да си свършат сами работата. Ние ще го направим, но не слагайте на плещите на ирландския народ бреме, което те не могат да понесат. Затова моля господин комисара да разгледа този въпрос. Благодаря, господин Мичел. Сега от името на социалистите и демократите една минута и половина. Благодаря, господин председател. Този меморандум предвижда намаляване на минималната заплата в Ирландия, както и засяга системата за колективно трудово договаряне. Мисля, че тази намеса не е оправдана. Договорът изисква комисията да подкрепя социалния диалог, а не да го подкопава. Трябва да има автономност на социалните партньори. Член 153 изключва действие на Европейския съюз в тази област. Комисията не може да подбира какъв ще бъде реда на спазване на тези членове. Всичко това води до намаляване на благосъстоянието, намаляването на заетостта и пенсиите в обществения сектор. Как може да се оправдае всичко това с договора, който иска да се премахнат неравенствата, да се гарантира социалната защита и да не се допуска социална изолация. Тези неща не могат да бъдат съчетани. Хората ще отхвърлят идеята а, за намеса на Европа. Те няма да приемат а, засягането на а, социалните им позиции, намаляването на пенсиите, увеличаването на възрастта за пенсиониране, намаляването на заплатите. Нека да спрем това безумие сега, господин комисар. Благодаря, господин Хилс. Сега от е, името на Алде, госпожа Мариан Харкин за две минути. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, вие ни казвате, че меморандумът беше подготвен възоснова на член 122 или не 2. Обаче този член, както и други разпоредби на меморандума, противоречат на договора. И беше зададен въпроса как да решим каква е иерархията. Има противоречие с член 153, както и с други разпоредби за социалната политика. В пакета за ограничителни економически мерки за Ирландия Европейският съюз трябва да отчете че е необходимо да се борим срещу социалното изолиране, а основна, хартата за основните права говори за правото за колективно трудово договаряне и че работниците имат право на протестни действия, включително и стачка. Ирландските работници в момента се лишават от това право. Как ще разгледате противоречията между точките на меморандума и разпоредбите на договора. Защо Европейската комисия се съгласи толкова лесно на всички предложения на ирландското правителство за текста на меморандума? Защо нямаше никакви усилия да бъдат намалени бонусите на високоплатените служители, високопоставени служители в банките? Съгласна съм изцяло с колегата. Всичко това само разпалзва, разпалва антиевропейските настроения и гражданите виждат как Европейската комисия действа в целия този процес. И това което се вижда, че най-тежко засегнати са онези, които са лишени от правото на колективно трудово договаряне и чието заплати са намалени. И когато комисия действа по този начин, аз мятам, че съдът на европейските общности трябва да се произнесе. Благодаря ви, госпожо Харкин. За две минути и половина госпожа Елисон. Разбирам че комисията иска да действа бързо за справяне с економическата криза и високите нива на задлъжнялост, които застрашават стабилността на еврото. Разбирам, че се налагат условия на страни, които трябва да се ползват от механизма за финансова стабилност на Европа. Но ми се струва, че комисията действа твърде избирателно в мерките и условията, които налага. От една страна, почти всяка мярка изглежда законна, когато се говори за фискална консолидация и намаляване. А в Ирландия първия, първото нещо, което се коригира, бяха минималните заплати, възрастта за пенсиониране, макар че това не са въпроси от е, европейска компетентност. От друга страна, комисията се крие зад е, аргумента, че няма европейски правомощия, за да не засяга други въпроси. Макар, че има механизми, които могат да увеличат е, публичните приходи в Ирландия. Не е единствения начин е, урязването на разходите – Разбирам, че това са извънредни мерки в ситуация на криза, но защо комисията толкова бърза да намали минималните заплати, които засягат работниците, а, изчаква с мерки, които биха засегнали е, банките и финансовия сектор? Моето чувство е, че комисията интерпретира правомощията на европейско ниво твърде едностранчиво и леко в е, рамките на дясна политика. Това безспорно създава евроскептицизъм и във време на кризи Европейския съюз действа именно в е, областта на социалната политика, като урязва заплащане, например. Надяваме се комисията да покаже същата разшителност, когато налага и съответни добри минимални социални стандарти. Да, добре е да има економическо управление, но то трябва да бъде балансирано. Да има данъчна устойчивост, но да има и социални гаранции. Ако не, най-уязвимите ще плащат цената за грешки, за които те не са отговорни. Благодаря, госпожо Корнелисън. Сега от името на Европейската обединена левица го... минута и половина господин Хендел. Господин председател, дами и господа, тези мерки трябва да гарантират, че държавите членки ще плащат дълга, който са натрупали, но това не трябва да бъде само за сметка на хората. Комисията говори за национални политики за заплащане. Това е формален аргумент при определенето на социалната политика е нещо напълно неприемливо. Политиката на заплащане не е нещо, с което трябва да се занимава Европейския съюз. Затова политиката на комисията противоречи на самата идея на Европейския съюз. Това не е бил никога проект за социален дъмпинг и за намаляване на заплатите. Ние трябва да премахнем липсата на гъвкавост в договорените заплати, защото заплатите трябва да отговарят на пазарните условия. Хората, които се занимават с тези въпроси, нямат представа как действа системата за колективно трудово договаряне. Има опити да се премахне автономността на социалните партньори, която беше постигната с толкова много труд. Парламентът настоява за автономна политика за колективно трудово договаряне, за социален диалог и за слагане на край на подкопаването на социално-осигурителните системи. Ние трябва да се противопоставим на тази контрапродуктивна политика на заплащане. Сега Господин Кларк. Господин председател, проблемът не е само в Ирландия. Искам да напомня, че пенсиите са изцяло в компетенциите на държавите членки. И вие отново говорите за механизми за определяне на пенсиите. Пенсиите винаги са обвързани с заплатите. Дали се прави опит да се хармонизират и заплатите. Надявам се, че не, защото договорът казва, че и заплатите са в изключителната компетенция на държавите членки. Дали трябва работниците в Европейския съюз трябва да получават една и съща заплата? Например, хората, които живеят близо до полярния кръг имат нужда от повече пари, отколкото хора, които живеят в Средиземноморския регион. Разбира се, не може заплатите да са еднакви. Комисията се опитва да подпомогне държавите членки при въвеждането на единна европейска политика за заплатите и пенсиите. Обаче това е срещу договора. Мен това не ме очудва. Това е начин по който работи Европейският съюз. Хармонизирането на заплатите и пенсиите не е само нереалистично, то е незаконно трябва да се оставят много неща в компетенцията на демократично избрани правителства. Благодаря ви, господин Клар. И сега представителят на независимите, господин Ханс Питер Мартин, за две минути. Това е един трагичен урок за нас. Първо, Ирландия бе призната за пример за всички. За всички нови присъединяващи се в Европейския съюз, какво могат да постигнат. Но в същото време вече се провеждаха погрешни политики, които доведоха до спекулации. Не се обръщаше внимание, че няма реална конкуренция в Ирландия. Примерно австрийски граждани се изнесоха в Ирландия, защото можеха да не плащат данъци там. Но сега целият този балон гръмна и се намираме в едно положение, когато се раздухват антиевропейски настроения. Защо? Защото отново се въвеждат е, неправилни политики. Налагат се цял пакет ограничения – и господин комисар, историята ни е показва, че програмите на Международния валутен фонд и на Световната банка в края на краищата са необходими в подобни ситуации, но е много жалко, че Ирландия не от не каза не втори път на Лисабонския договор, когато имаше възможност, защото в края на кращата е, тръгнахме с е, гърба напред. Трябва ни економическо управление, но ние го правим в напълно хаотичен ред, така че това не ни е необходимо. Трябва ни Обединена Европа, трябва ни Милна Европа. Благодаря, казва председателя. Сега Отделни изказващи се господин Болан. Благодаря. Ако си изпомните кризата с недвижимите имоти, веднъж тя избухна, след това започна кризата с финансовата система до голяма степен се наруши е, социалната сигурност и ирландското правителство не може да финансира своите дългове, затова трябва да прибегне към европейски средства. А в такъв случай трябва да отговори на съответните изисквания. Според нас е, тези условия не са против системата защото когато се ползват тези фондове, държавата трябва да коригира своите финанси и своите вътрешни грешки, за да може да изплати дълговете си. По същия начин трябва да действа примерно и една банка. Така че и Европейския съюз трябва да търси и консолидира на своите финанси. Ако едно частно лице не може да си плаща данъците на банката, банката ще търси начин да си реши дълга с него. Европейския съюз е, работи с Международния валутен фонд и се счита, че в този случай трябва да се намалят минималните заплати. И тук не става дума за просто нарушаване или отваряне на вратата за механизми за нарушаване на принципа на субсидиарността, а за взаимни гаранции и търсене на стабилност на еврозоната. Но страните не могат да бъдат е, защитавани на каквато и да е цена. Трябва да се търси устойчивост на европейската политика. Благодаря. Искам да подчертая, че колегите започват да говорят все по-бързо и по-бързо, което затруднява преводачите. Аз отговарям в бюрото за езиковото многообразие. Искам да подчертая, че в е, бюрото ние търсим по-различна система от тази, която имаме в момента, защото сегашната система е такава, е, че е, преводачите понякога се опитват да съобщят чрез натискане на бутон на председателя, че трябва да забави темпото оратора и в бъдеще ще се появява и в залата червена лампичка, която ще е символ на това, че говорите прекалено бързо, за да може да се превежда нормално. Председателят не би желал да ви прекърва, да прекъсва оратора, за да му напомни, че трябва да намали темпото. Сега давам думата на господин Дероса. Благодаря, господин председател. Меморандума за разбирателство, свързан с пазара на труда, е съвсем а, ясен. Той се базира на а, една опростена а, територия, а, теория. Но това, което се твърди, няма подкрепа от пак, практиката. Комисията в края на годината направи оценка на ситуацията и каза, че фирмите предпочитат да уволняват хора, отколкото да предприемат други мерки. Искам да апелирам към комисията да спазва европейското законодателство и да спре да се намесва в въпросите на пазара на труда в Ирландия. Ние имаме дълга традиция на споразумение с социалните партньори. И именно поради това няма бунтове по улиците на Ирландия, защото има диалог между социалните партньори, които коригират условията за да можем да се справим с а, кризата. Трябва да се гарантира постигнането на напредък в Ирландия, но програмата, която се предлага, не изпълнява целта, която се е поставила, а именно да гарантира растежа на економиката. Случва се точно обратното. Предлагам въпросите, свързани с пазара на труда, да бъдат извадени от тази програма ирландското правителство, в което участва и моята партия, каза, че ще преразгледа въпроса за заплащането, включено в програмата. Това ще се случи. Трябва да сте сигурни, че опитът ви за намеса в споразуменията, които вече са в ход от повече от 50 години, няма да успеят. Социалното партньорство ще продължи да играе традиционната си роля за да гарантира мира и напредъка. Председателят прекъсва господин Дероса. Сега за минута и половина давам думата на госпожа Фигурейдо. Благодаря ви, господин председател. Ситуацията е много сериозна. Следим за тенденцията с загриженост, защото кризата оказва все по-голям натиск върху държавите членки да намаляват заплатите, да нараства експлоатацията на работниците, за да могат да извличат повече печалби фирмите. Всичко това показва социалната жестокост на капитализма. В момента имаме нерационални разпоредби в пакта за стабилност и растеж. На всичкото отгоре предвижда се приемането на пакта за конкурентоспособност, където под предлог инфлация се предвижда намаляването на заплатите. По този начин се размива още повече социалната система и трудовото право. Това, което наблюдаваме в Португалия, Гърция и Фирландия Ирландия е много тревожно намаляване на пенсиите и заплатите означава, че много хора ще живеят на прага на бедността. В Португалия беше намалена минималната заплата 500 евро месечно се смята за прекалено много и тази сума ще бъде урязана с 15%. 50% от работещите жени в Португалия получават минимална работна заплата. Виждаме институци... институционализирана дискриминация и виждаме, че политиците без да мислят провеждат политика за економически ограничения, наложена от съвета и Европейската комисия. По този начин се подронва ценността на труда, увеличава се бедността и всички капиталисти изпращат своите печалби в данъчни убежища, за да не плащат данъци в своите страни. И има учители, които ще стъчкуват ще има големи протести през март и ние трябва да подкрепим протестиращите. Благодаря ви. Вие използвахте голяма част от вашето време, обаче Ханс Питер Мартин иска да ви зададе въпрос по процедурата за синя карта. Съгласни ли сте? Да. Благодаря ви, госпожа Фигерето. Имам въпрос към вас, госпожо. Предвид казаното от вас, можете ли да ни кажете? какво се е променило в отношението към Европейския съюз в Португалия? Дали има някакви общи настроения, които са се променили в Португалия, които могат да се сравнят с тези в Ирландия? Финландия имаше голяма еуфория през 70-те години, когато Ирландия се подготвяше да влезе в Европейския съюз. Искам да ви попитам дали ситуацията според вас е подобна в Португалия на тази в Ирландия. Имате 30 секунди да отговорите. Благодаря, господин председател. Съвсем е ясно, че тези политики на Европейския съюз създават чувство за отвращение и неподчинение в Португалия. Виждаме, че младите хора и учителите ще протестират, ще организират демонстрации през 90-те. Извинете, ще бъдат организирани и протести от страна на профсъюзите в Лисабон. Всичко това, разбира се, отразява и съответно влияе върху настроенията и чувствата на португалския народ. Защото обикновените хора, работниците, живеят все по-зле. Нараства социалното неравенство, влушават се условията за труд, нивото на бедност става все по-непоносимо. Благодаря ви. Сега давам думата за една минута на госпожа Eh, Tack, herr talman. Eh, kommissionen har genom... Благодаря. Европейската комисия обяви, че налагането на правила за отмяна на колективния договор е, нарушава позицията на социалните партньори. Според мен това е просто атака срещу влиянието на социалните партньори и това силно накърнява социалните права, включително правото за колективен договор. Мисля, че това определено не е изолиран случай. Подобни неща се случват в толкова много други страни. Според мен Европейската комисия трябва да преработи хартата. Защото според социалните партньори е, им, на тях им се налага един диктат. И това е все по-затвърждаваща се тенденция. Ние по никой начин не успяваме да приобщим гражданите към Европейския съюз. Напротив, отблъскваме ги. И трябва да разобедим тези, които искат да ловят риба в тези мътни води. Благодаря. Сега за една минута Корнелиус Де Йонг. Благодаря. В Холандия малко са хората, които считат, че в Брюксел обсъждаме заплатите им и пенсиите. Но се чуват най-различни предложения от съвета, че иска да премахне индексирането на заплатите, че, да сложи, че иска да сложи таван на увеличаването на заплатите и да го върже строго с увеличаването на производителността. Започва да се говори за минимална европейска заплата – ние бихме искали хората да получават а, достойно заплащане. Аз а, съм обезпокоен както за обикновените хора, така и за имиджа на Европейския съюз, който се уврежда от спекуланти. Комисията а, трябва да покаже, че се интересува от съдбата на обикновените хора. Благодаря. Госпожа Силвана Рапти има думата. Благодаря. Господин комисар Хан, вие ни дадовате една рецепта с две основни указания. Първо, да няма колективно договаряне и второ, да се намалят минималните заплати. И тази рецепта се раздава на всички пациенти. Същото казахте и на Гърция. Вие знаете много добре какво се случва. Следите пулса на пациента. Смятате ли, че тази рецепта в Гърция действа положително? Аз съм член на управляващата партия. А, вие с... е, е, ние се опитваме в момента да измъкнем страната от е, тежкото състояние, в което я поставиха предишните партии и правителства. И независимо от това, че извършихме много радикални промени, не виждаме нищо добро да се случва. Казвате, че е, това се прави в името на европейските потребители. Добре, но когато намаляваме заплатите им, те няма да имат какво да харчат, за да си повишат стандарта. Тоест, не намираме в един дяволски кръг. Защо издавате рецепти, които не водат до никъде, т.е. само накърняват достоинството на работещите? Е, карат ги да приемат все по-недостоен труд. Мислете и за социалните аспекти. Председателят прекъсва оратора. И сега давам думата на госпожа Ота Штайнбрук. Една минута. А, благодаря, господин председател. Господин комисар, понякога имам усещането, че трябва да прилагаме тези лекарства спрямо комисията. От вашето изявление останах с впечатлението, че ви в комисията живеете в кула от слонова кост. Пенсионерите, работниците плащат цената на цялата тази политика на економически ограничения. А ви злоупотребявате с вашите правомощи. На 18 ноември получих отговор на моя въпрос към комисията и там комисията потвърди, че минималните заплати са суверенно правомощие на държавите членки. Не може да ми давате такъв отговор, когато нещата са добри за работниците, когато нещата се влушават, вие рязко промените позицията си. Хората са недоволни, вие отслабвате синдикатите, вие отслабвате социалното партньорство и социалния диалог най-бедните плащат цената в момента за кризата. Председателят благодаря. Ута. И сега госпожа Блинкевич от една минута, моля. Благодаря, господин председател. В условията на економическа криза страните трябва да спазват своите задължения, но те имат различни възможности да правят това – за преодоляване на кризата. Трябва да търсиме балансиране на бюджета, трябва да се справяме с проблемите, но трябва ли това да става за сметка на най-нуждаещите се? Комисията има ли право да кара правителствата да намалява заплатите, да увеличава пенсионната възраст и други придобивки? Говорихте за меморандум за разбирателство с Ирландия. Подобен меморандум бе подписан и с Латвия. Вие притиснахте правителството да намали минималните, малките пенсии. Правителството го направи, но Конституционният съд постанови, че е, тази мярка е в противовес с Конституцията, така че се възстанови нивото на пенсиите. Така че преди да се подписват подобни меморандуми е много важно да се оценят и правните условия и социалните последици. Благодаря. Сега Евелин Регнер. Последен оратор Евелин Регнер. Благодаря и добро утро, господин комисар. Предложенията, които са ни представени, са в ущърб на хората, които и без друго преживяват тежки времена. Вие говорите за де- децентрализирано определене на заплатите. Това, мисля, е само маневра за отклоняване на вниманието. Много трудно се контролира финансовата спекулация. Вие трябва да подобрите макроекономическата координация. Тази седмица ние отправихме по-различен сигнал от нашия парламент, като гласувахме за данъка върху финансовите операции. Като се отчита, че искаме да изграждаме социална пазарна економика. Това, което обаче виждаме сега, не е такава социална пазарна економика. Не бива да пипаме колективното договаряне, трябва да наблегнем на социалната солидарност и не трябва да допускаме увеличаване на разликата между богатите и бедните. Отидете а, при хората. Отидете а, а, при тези, които са причинили кризата и вземете парите от тях. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има шестима желаящи. Госпожа Басеско е първият оратор за една минута. Ще се опитам да се вместя в една минута. Що се отнася до производителността и цената на единица вложен труд за единица продукция. Ние не можем да коригиме нещата по предложения начин, защото производителността зависи от натрупания капитал и много други фактори. Ситуацията в Германия и Румъния е много различна. В продължение на дълги години са се прилагали различни економически политики, оттам е разликата в производителността. Вие не можете да преодолеете тези различия много бързо държавите членки в момента реформират своите системи за социално и пенсионно осигуряване, но трябва да се отчете, че мерките за економически ограничения могат да подкопаят конкурентоспособността. Необходима е реалистична политика спрямо публичните разходи, включително разходите за пенсионно осигуряване. Благодаря ви, господин Куташ. Благодаря ви господин председател. Изцяло разбирам какво означава принципа за субсидиарност, но не смятам, че пенсиите са изцяло в правомощията на държавите членки. В момента сме в економическа криза, намалява ръждемостта, населението застарява, много граждани се осигуряват и чрез частни пенсионни фондове. Но какво да правим с онези хора, които не са имали възможност да внасят в частни пенсионни фондове, например. Много хора в Румъния имат пенсии от 160 евро и за много хора вноските в частни пенсионни фондове са нещо немислимо. Смятам, че комисията трябва да обмисли осигуряването на пенсия. И необходимо е за целта да се извърши анализ на различните пенсионно-осигурителни системи. Госпожа Мариза Матиас. Добре, сеньор президент, сеньор комисари. Благодаря, господин председател, господин комисар. Тук говорим за мерки, за минимални заплати, за реформа на пенсионната система. Но тези предложения не са справедливи. Това са грешни рецепти. Неколкократно вече бе доказано това в Испания, в Италия, в Португалия, в Гърция, в Ирландия. Навсякъде положението е различно – и не може да се прилага еднакво решение за тях. Трябва да се прекрати изплактирането на работещите в полза на капитала. Трябва да работим за пенсионерите, защото те нямат много социални гаранции и не мисля, господин комисар, че трябва да продължаваме да осъждаме хората на бедност. Благодаря, Мариса. Извинявай, приключи ти времето, казва председателя. Госпожа Ятенсари. Касва. Благодаря, господин председател. В момента тенденцията в Европа е към десен популизъм и в основата на това е противопоставянето на Европейския съюз. Има сега атаки срещу всякакви колективни договаряния. Говори се за гъвкавост на заплащането, но това няма да помогне. задължителните правни норми имат за ефект поставянето под въпрос самото понятие социална Европа. Да, можем да увеличим а, пенсиите, ако увеличим и пенсионната възраст, а, но а, както нещата са в момента, това е невъзможно. Благодаря. Господин Рубикс има думата. Благодаря ви, господин председател. За съжаление, Ирландия далеч не е единствената страна засегната от кризата. И не само Гърция, но и Латвия, която търпи всичките ограничителни економически мерки в резултат от банковата криза. Минималната заплата в Латвия е под нивото на бедността, под прага на бедността, извинете. Намалени са и пенсиите. Намалените заплати означават и по-малко данъчни постъпления. Латвия изгуби 20% от своето население, защото 20% от латвийците напуснаха страната си. Приемат се драконови мерки от правителството, за да се спаси економиката на Латвия. Разрешава ни се да наливаме пари за спасяването на банките, но нищо не се прави за обикновените хора. Мисля си, че превишихте времето си, казва председателят и се наложи да ви прекъсна. И последният оратор е господин Дървен. Благодаря, господин Компенсар. Искам да изкажа в своята подкрепа за Дероса мерките на Международния валутен фонд приличат много на налагане на политика отгоре. Има и други подобни е, примери. Когато се налага увеличение на пенсионната възраст, аз лично искам да изкажа неодобрението си. Като се има предвид е, различните политики в Белгия, в момента професионалните съюзи също протестират и гражданите все по-малко ще имат вяра на европейските проекти. Con esta intervención terminamos el turno de oradores que han tomado. С което приключваме процедурата по спонтанни изказвания и дебата ще приключи с заключителните бележки на комисар Хан който ще отговори на различните изказвания. Моля. Президенте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички, които се изказаха. Обещавам ви, че ние внимателно ще ги анализираме и ще ги вземем предвид. Нека да кажа сега няколко думи за важността на социалния диалог. Ние напълно осъзнаваме важността на социалния диалог и конструктивните трудови отношения. Активното ангажиране с социалните партньори, както на европейско ниво, така и в отделните страни. Комисаря Рен лично се е сред, срещна в началото на ноември с ръководителите на синдикатите в Ирландия, когато се договаряше меморандума между Европейския съюз и МВФ. Този диалог продължи и в последствия. Противно на някои от твърденията, комисията не е принуждавала Ирландия да намалява заплатите или социалните разходи. Тези мерки бяха представени от самото бивше ирландско правителство в Националния план за възстановяване, заедно с други фискални и структурни мерки, целящи да подобрят растежа и заетостта. Сега отново за правната база. За економическите въпроси е член 3, параграф 5 от регламент 407 от 2010 в член 2, алинея 3 от решението от 2003 за предоставяне на финансова помощ от Европейския съюз за Ирландия. Затова е използвана като база, член 122, алинея 2 от договора за функциониране на Европейския съюз. Меморандума за разбирателство подчертава различни въпроси, свързани с социалната политика е, и че това не поставя под въпрос правното основание на този акт. Няма противоречие нито с член 152, нито 153, параграф 5, 153 член не изключва мерки, които имат социални последици. Създават се и правила за социалните партньори. 153 член също поставя някои ограничения. Вярно е, че не можем да пренебрегваме въпроса за социалната политика в глава 10. не може да се приемат никакви мерки, свързани с заплащането на базата 152. В случая с Ирландия се предлагат условия за предоставяне на помощ от Европейския съюз в съответствие с 152 член алинея 2. 122 член алинея 2, извинете. Въпросът за економическата политика в сферата на социалната политика или заплащането не е в правомощията на Европейския съюз. Компетенциите в този случай са на държавите членки. Ангажиментите трябва да са на държавите членки, съгласувани с МВФ и Европейския съюз. Трябва да се гарантира изпълнението на поставените условия за предоставяне на помощ. Всяка програма за подпомагане има социални последици, но в момента целта е да не се допуснат сериозни социални последици и да се гарантира устойчив растеж и заетост. Благодаря, господин комисар господин Дероса по процедурен въпрос. Има противоречие в това, което казва комисията. Председателят, дебатът е приключен, господин Дероса. Благодаря. Много оратори могат да смятат, че има противоречие в това, което са казали другите оратори. Обаче дебатът приключва с изказване на комисари. Извинете, но вече приключихме с тази точка от дневния ред. По процедурен въпрос, кажете ми, коя точка от правилника се отнася до процедурните въпроси? Когато комисарят се изправя тук пред този парламент и казва от една страна, че Ирландия не е била принудена да намали минималната заплата и социалната защита, а след това казва, че споразумението поставя условия за получаване на финансова помощ. Дали това не е противоречие? Господин Дароса, вие знаете колко сте ми симпатичен, но за съжаление няма да имаме възможност да започнем отново дебатът. Разбира се, вашето мнение се посреща с уважение, но също така с уважение се отнасяме и към мнението на комисара. И сега трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е устен въпрос за превенция на природни причинени от човека бедствия. Това е въпрос зададен на Комисията по околна среда.